и така, колеги, вчера след обед се уточнихме по дневния ред, сега предстои гласуване. И така, имаме подобряване на а, подготовката за изборите 2014 и след това с мандат за триалога. След това а, имаме Хефнер за разпределението на местата в Института на Европейския съюз. След това статут и финансиране на европейските политически партии и фундации на госпожа Янако. А, и след това Стокхолмската програма, в която аз съм докладчик. Накрая господин Чацковски а и неговия доклад за процедурата. Това е дневния ред. А, както казах, сега първо ще гласуваме по подобряване на организацията на изборите за Европейски парламент 2014 година. И така е, предлагам изменение 3 компромисно против въздържали се. Приема се един глас против компромис 3 се приема. Това означава Questo significa, certo, questo significa che sono decaduti gli emendamenti 29, 28, 27. 29, 28, 27 и 30 падат. Преминаваме con compromesso 4 за против, въздържали се. Приема се с трима против, един въздържал се, че компромис 4 е прият. И така. Преминаваме към 81 изменение, което е за. Моля да гласува против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. Също трябва да се гласува за, против, въздържали се, приема се. Тридесет едно. Пада ли? Не, не пада. Глупости говоря. 31 на господин Шолц. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. Господин Дав, струва ми се, че е необходимо да включим тук а в този параграф всички политически партии. За сега той е насочен само към държавите членки. Политическите партии обаче също имат а, своята отговорност да се представят на бюлетината в избрана от тях форма. Затова мисля, че е добре да кажем, че призоваваме всички държави членки и политически партии да представят своите имена и където е удачно съответно логоритмичните си знаци а, или и така на а, бюлетините за изборите, така че предлагам да се включи тези три дни. Where appropriate political parties. А, искам само да кажа нещо а, по отношение на това предложение. Има консенсус. Има ли някой против? Това е изменение. Няма. Така гласуваме е, за изменението за, против, въздържали се. Приема се с петима против, без въздържали се. Така 34 пада. Всички последващи падат. Компромис 6 за, против, въздържали се. 4 на 1, въздържал се, приема се. 41, 43, 45, 44, 46, 42 падат. И така, сега... А, не, изчакате, трябва 48. 48 го гласуваме за. Против въздържали се, отхвърля се. 47 за. Май трябва да броим. Против. Трябва внимателно да преброим тук гласовете. Електронно ли? Аз не си нося картата, не, мога, не може да проверим електронно. А, разбира се, че си я нося. Господин председател, аз не си нося картата за гласуване. А, така че четете гласа ми. Не, не, трябва да, да гласуваме с дигане на ръка и пак да броиме внимателно. Пак ще гласуваме. Господин председател, тъй като и преди са ставали а, някои проблеми в тази комисия, а, може ли да опитаме да гласуваме електронно и после да добавим гласовете на колегите, които не си носят картите за гласуване в момента? Добре, разумно предложение. И така, сега ще гласуваме. Чакате, че се загубих докъде бяхме стигнали. Какво ще гласуваме? 47 на господин Дав. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не. Не, не. Има някакъв проблем. Май не работи. Господин председател, толкова ли трудно се брои до 12? Не може ли да дигнем ръце? колегата ви явно има затруднение с а, апаратурата. Не може ли на ръка да гласуваме с дигане на ръка? Господин Дав, не много ви моля. Добре, следващия път ще се постараем да, до тогава сме проучили как се работи с тази техника, но не може да го проверим по електронен път, затова ще трябва отново на ръка и много внимателно ще броим. Господин Дав, не, нали трябва да има някой, който да отговаря в администрацията на тази парламентарна комисия? за това да се включи да се включи системата за гласуване. И изобщо за процеса на гласуване трябва да отговаря. Председателя, да, разбирам какво искате да кажете, но но председателя на Нашия секретарят липсва и затова малко се объркват нещата. И за да не губим повече време, предлагам сега да гласуваме с дигане на ръка и внимателно ще броим. Измене 47 на господин Дав. Моля, гласувайте с дигане на ръка, който е за. Пак ще броя още веднъж. До тук бъде изброих 10. 11. До 11. Против. Който е против, моля да гласува. Тези ги проброихме 11 за. Спокойно. А, малко по-тихо, ако обичате. Айде пак, за. Госпожа, госпожа заместник председателката първо да проборим. 10. 12. Дус. Добре. Добре, добре. Щом секретарията каза, че са 12, значи са 12. Сега против. Моля, който е против да гласува. Единайсет. Приема се 12 на 11. 50 пада. 83 пада. 84. Госпожа Белие, който е за. Моля да дигна ръка. Против. Въздържали се. Приема се. 51. Ще го гласуваме ли това? Не, не, не. Приехме 40. Това пада. 49 за против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 56 за, против, въздържали се, отхвърля се 54 за, против. Май същото мнозинство. Май ще падне това. Да броим. Пак правим същото за. 9. Против. Отхвърля се. 11 беше. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Извинявайте, пак ще трябва да го повторям. Който е за 58, моля да вдигне ръка не, и задръжте така да преборим. Против. Приема се. 11 на 9 гласа. Нали, ги преброих 11 първия път и... Добре, добре, добре. 58. Доколкото разбирам, вече електрониката проработи, затова моля да го проверим по електронен път. Благодаря на секретарията. Имаме ли готовност да гласуваме сега? Може ли да почнем да гласуваме електрон? 58 на господин Шопфлин. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Виждате резултата. Не работи ли? Добре. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И така виждате 10 за, 12 против. Аз искам да, исках да гласувам за, значи за мен един плюс. Някой друг, който не си носи картата, госпожа Янако. 12 на 12, значи наравно, значи пада. Non ho capito niente.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 Това беше за Шефлин 58 предното. 85 също се отхвърлим. 59 за. Против. Siamo all'emendamento di compromesso 7, favorevoli. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 65-66 падат, минаваме на 67, да. За 67, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за против, въздържали се, отхвърля се. Така, стигаме до 69. За. А, чакайте малко сега. Тук има едно устно изменение, да. Има ли някой против включването на устното изменение няма така за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 72, против, въздържали се, отхвърля се 73. Не. Чакайте малко. Това пада. И 76 също. Значи 77. Който е за 77. Против, въздържали се, отхвърля се. 78 за против, въздържали се, отхвърля се. 79 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно. за против, въздържали се, приема се. И стигаме до преамбюла. Докладчик да има устно изменение по четвърта препратка за, против, въздържа се, приема се. Второ изменение за, Второ изменение. Ново за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 е, и 4, значи гласуваме за 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Мисля, че се е, приема, но нека да проверим. Изменение 6. Гласувайте по електронен път. електронна проверка. Моля, гласувайте по електронен път за изменение 6. Всички гласувахте ли край на гласуването? 13 на 10. Аз щях да гласувам. Аз гласувам против, но това не променя резултата. Приема се. Изменение 8 за. Против въздържали се, отхвърля се. Седем за, против, въздържали се, приема се. Девет за, против. Мисля, че се отхвърля. Може би да проверим. Искате ли да проверим по електронен път? Девето изменение, моля, гласувайте. Свършихте ли гласуването? Край. Отхвърля се 15 на 8 гласа. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Мисля, че съвсем ясно беше, че се отхвърля. Проверяваме по електронен път. Изменение 10. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Сгреших. А, може би просто казах грешната дума. Исках да кажа приема се, казах от се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се, приема се. 16 за. Извинете, 15. 15. Е, изменението на господин Шоуц. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме 14 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, Против. Нека да проверим, колеги. Моля, гласувайте електронно по изменение 18. Avete votato tutti? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 8 гласа. Аз съм за, но все едно няма значение. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за господин Ранжел. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по електронен път. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 15 на 7 гласа. 21 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против въздържали се. Приема се. Искате да проверим ли? 22. 22 ли беше? Танто си. Е аферта la votazione. Гласуваме по 22. 23 ли? Да, да, да, да, 22 го гласувахме, извинете. 23 на господин Шеплин. Моля, гласувайте. Е chiusa на votazione. Край на гласуването. Приема се с един глас 9 на 8 с 6 въздържали се. 24 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 25. Не е необходимо да го гласуваме. Става дума за езикова поправка. И 26-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега можем да гласуваме окончателния вод. Моля електронно да гласуваме. Гласуваме по електронен път, нали? Съгласни сте. Добре. Моля, гласувайте окончателния текст на доклада на господин Дав. Край на гласуването. Добре, още малко. Господин председател, изменение, не сме гласували изменение 43. 43. Page 3. Page 3. Is this compatible with compromise 6? То е съвместимо с компромис 6. Да, да, прави сте, извинете ме. Изменението е на господин Шолц. Така че преди да гласуваме окончателно, трябва да гласуваме изменение 43 на господин Шолц. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме по окончателния вариант на текста. Моля, електронно гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трябва да добавите и моя глас, аз съм за. Идеално, благодаря колеги, с което преминаваме. Разбира се, поздравления за господин Дав. И сега минаваме към становището на господин Месершмит за е, мандата за триалог за бюджет 2014. Емендаменто 3, е фавореволе Започваме с изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4 за. Против? Въздържали се? Приема се. 5 за, против. Искате ли да проверим електронно? Гласуваме електронно по пето изменение. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10. Разделно гласуване. Първа част гласуваме кой е за, против, въздържали се, мисля, че е прието. Втора част за, против. Нека да проверим. Режим на гласуване за втората част на изменение 10 на господин Сондергард. Край на гласуването. Всъщност, моят глас тук е решаващ. Аз съм против, така че се отхвърля. Изменение 11 на господин Хефнер за, против, въздържали се, приема се, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, 14 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Електронно гласуване по 14. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. С 13 на 10. 15 на господин Дав. И 13 с едни. Ще гласуваме заедно. Всъщност това падна господин председател, каза господин Дав. Да, прав сте, напълно сте прав. Преминаваме към 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 за. Гласуваме изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Против. Нека по-добре да проверим електронна проверка за изменение 18, режим на гласуване. Край на гласуването и изменението е отхвърлено. 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20 на господин Дав против, въздържали се, приема се. Искате да го проверим ли? Изменението на господин Даф е прието. Моля да ме извините, казва председателя. Тук беше написано, е, гласувахме по изменението на господин Трасковски. То, то беше прието, което означава, че изменението, предложено от господин Дав, би трябвало да падне. И изменяме резултата, преминаваме към изменение 21 за. Против. Може би да проверим електронно изменение 21. Е режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. За. Против. Нека да проверим и това е изменение. 22. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 на 11. Изменение 1. Кой е за? Против. Мисля, че същото мнозинство отхвърля се 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателното гласуване по целия текст, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се почти единодушно с две с двама въздържали се. Благодаря ви. С това приключихме гласуването. Поздравления за докладчиците. Сега имам няколко съобщения във връзка с заседанието на координаторите. И така, заседанието на координаторите беше насочено главно към, изиск... към молбата на 150 евродепутати да проверят дали две политически партии спазват принципа, на който се основава Европейския съюз. Ние написахме писмо до европе... председателя на Европейския парламент, като посочваме, че не можем да вземем решение по този въпрос, защото не бяха цитирани причини, поради които се смята, че тези две партии може би не спазват правилата. И също така казваме, че не смятаме, че е уместно това да бъде обсъждано в пълно заседание на комисията, без да разполагаме с писмения материал, който е на разположение на парламента, но за него трябва да се подаде молба да бъде разглеждан в специална стая. И също така статут на... Работи се, продължава да се работи по статута на политическите партии. И тези неща може би могат да се съчетаят по някакъв начин и ние решихме да поизчакаме. Решихме също така да променим заглавието на доклада за прилагането на Лисабонския договор 4 години по-късно във връзка с изборите за Европейски парламент в 2014 година. Заглавието е малко неуместно и господин Трасковски е, след, и господин Ранжел, които ще изготвят доклада от НП, но господин Трасковски всъщност ще ни предостави е, по-точно ново заглавие. Тъй като предишното е, беше свързано с заглавието, предложено от господин Ламасур. И така. по други доклади, по собствена инициатива, помолих да се изготви доклад за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти, но при сегашното положение на нещата не можем да поискаме за опълномощаване по този въпрос. Имаме доклад по наша инициатива по блоковете, но искам да запитам председателския съвет дали ще бъдат авторизирани докладите по собствена инициатива, тъй като има а, някои доклади, които са спортни, спорни. А, ако те бъдат отхвърлени, аз ще помоля да се включи мой доклад. Съветът ще изпрати на парламента, това е вече следваща тема, ще изпрати своите становища за изборите в 2014 година, състезанието за Европейския парламент, това може да се случи доста скоро, ако това стане, да проведем извънредно заседание на нашата комисия на 10 юни в Страсбург. И докладчици са госпожа и господин Трасковски изчакваме потвърждение на това извънредно заседание в Страсбург. Може да очакваме заместник председателя на комисията, на Европейската комисия, господин Шевкович да присъства. Ще разгледаме също така годишния структуриран диалог по правомощията на АВКО. Следващата точка е делегацията за Лондон. Ще пътуваме до Лондон. Освен мен трима от НБ, двама от социалистите по един от другите групи. del Regno Unito, e Двама колеги от е, Великобритания също така ще участват като част от квотата, тъй като а, е, става дума за тяхната държава членка. Е НП е предложил три имена, а не две и поиска още две имена да бъдат включени. Но от тези двама колеги ще бъде избран най-вероятно един. Има ли коментари от залата? Ако не, ще приемем, че това е ратифицирано. Господин Браун ще участва в делегацията за Лондон. И с това вече преминаваме към доклада Фокс Хефнер. И сега ще помоля госпожа Гомай да председателства тази част на заседанието, тъй като аз за известно време трябва да напусна залата. I was благодаря, господин председател. Имах късмет вчера, защото <laughs> председателствах общественото изслушване, което бе много добро, премина пред не бива успех. Получихме една широка представа по темата, благодарение на експертите, които участваха вчера. Сега искам да попитам кой иска да вземе думата да го обсъдим. Господин Фокс, заповядайте. Госпожо председател, благодаря за уводните думи. Трябва да започна с извинение. В 11.20 трябва да изляза от залата. Вече закъсняваме, затова съм накратко. Гералт ще продължи след това. Както сама отбелязахте, вчера изслушването бе много интересно. Обсъждахме правото на самоорганизация на Европейския парламент. Пред вас под номер 6 е работния ни документ. Той се отнася до европейските институции и предшества официалният вариант на проект на нашия доклад, който ще получите най-скоро време. Е, знаете, че по отношение на дължината си, един доклад по собствена инициатива е доста ограничен, затова ние използвахме този работен документ, за да поясним някои от неговите моменти. Ние очертаваме исторически развитието на Европейския парламент и изтъкваме, е, че Европейския парламент трябва да има по-голяма автономност по отношение на своя календар и седалище. Разглеждаме различните е, аспекти на въздействие на сега действащите е, правила и също начертаваме една пътна карта към промяна на договореностите. Мисля, че при редица гласувания през миналите две години парламентът ясно доказа, че би желал всички сесии с гласуване да се провеждат на едно и също място. Различните страни по този спор имат различни виждания. За някои това е въпрос на данъчни приходи за други, нещата опират до правомощият на парламента да се самоорганизира. Но е ясно, че депутатите са за това всички заседания се превеждат в едно и също седалище. С Гера Гералт съвсем внимателно сме се старали да не посочваме кое да е това место място на седалище, защото не ние трябва да решим дали всички заседания да са в Брюксел, дали да са всички в Страсбург или дали всички да са някъде другаде. Това, което ние казваме е, че парламента трябва да реши къде да бъде неговото седалище и къде да се провеждат тези заседания. И така в работния документ разполагате с обосновките, е, които са залегнали в нашия доклад. Официалният е, проект на нашия доклад ще получите съвсем скоро. И е, привършвам, госпожо председател. Както казах, трябва да изляза след 20 на минути. Благодаря. Е, сега са докладчика Герод Хефнер. Аз ще взема думата в хода на дебата и ще се изкажа накрая. Мисля, че това бе достатъчно като увод. И е, според мен сега най-важното е да чуем какво мислят колегите по работния документ и по темата. Отново изтъквам, това е работен документ, това не е проекта на доклада. Проекта на доклада ще бъде изготвен в светлината на днешните ни разисквания. За това ще се рада много да чуя какво мислите. Председателката, аз също смятам, че вчерашния дебат също ще осветли вашите по-нататъчни разисквания. Роберто Гати тогава. Аз трябваше да участвам на бюро а, и затова докладчика в Сянка ще представи нашата позиция на партийната група. Искам само да споделя няколко неща по работния документ от гледната точка на човек, който е за това Европейския парламент да има едно седалище, но има някои резерви относно линията, която трябва да следваме. Според мен, линията е, че парламента трябва сам да решава къде да заседава и къде да е неговото седалище. Според мен това е конституционен въпрос и това, което чухме вчера, член 3 и член 10 са в противоречие защото легитимността проистича от гражданите и държавите членки. А трябва да имаме тези два източника на а, легитимност и въпросът на, за седалището трябва да се опира а, на това. Аз бих искал да има текст в договора за Европейския съюз, който да урежда въпроса за седалището по-ясно, но както стана дума, объркването на правото на самоорганизация, което е въпрос на процедурен правилник, с седалище на институция на Европейския съюз е опасно, защото може да е, стане объркване а, ние може да твърдим, че искаме просто правото да решаваме, а не казваме дали да е Брюксел или Страсбург, защото съветът може, между другото там знаете, има много високо квалифицирано мнозинство се изисква за такъв род промена и и те ще кажат, да, може така да ви дадем това право, сега ще изберете един от два града, а после ще изберете някой, където е по-хубаво времето, слънчево и топло. Да, въпросът е на ниво а, договор за Европейския съюз. Не, въпросът е, че това трябва да се решава а, от държавите членки, от а, гражданите едновременно. Тоест, а, трябва да имаме единство на е, двата законодателни органа за е, съвета и Европейския парламент. Аз не съм убеден. убеден. Това е стратегия, не крайна цел, а, тъй като а, това е начин да стигнем до крайната цел. Благодаря. Много е важно, че посочихте, че става въпрос за работен документ. Затова казах, че допълнителна информация ще почерпим от вчерашното изслушване на професионалните становища на експертите. Сега искам само да изчета списъка, да не съм пропуснала някой. Някой друг? Да, Фрос, друг? Няма. Добре. Благодаря, госпожо председател. Аз е, също искам на своя ред да направя малко коментари по работния документ, който ни представихте. Горе-долу същите, които е, направих и вчера след обед. Аз е, много се изненадах, когато на поканите за изслушването бяха така съвсем леко объркани небрежно объркани термините седалище и място на работа. В края на кращата искам да коментирам това, че има голямо разминаване между заглавието, заглада по собствена инициатива, така както бе прието в бюрото и съдържанието на доклада. Двамата са докладчици ни казват, че това е доклад за седалището на парламента, но в края на краищата те се съсредоточиха само по една тема, само седалищата, а не само организацията на парламент. В края на краищата искам да отбележа това, защото според мен въпроса за седалищата, седалищата на всички институции, е, е въпрос, който е изключително сложен и не може да се е, изолира, да се отдели и политически, и стратегически от въпроса на, е, за това къде ще бъдат седалищата на другите институции. Това е така коментар чисто по формата. А по съдържание има няколко неща, които не ми харесват в работния документ. а Именно фактът, че текстът такъв какъвто ни се представя обърква по много силен начин и, и подхранва объркването между работно място и седалище. Не смятам, че това трябва да се приема поне не в, е, е, в е, Комисията по конституционални въпроси в парламента. Знаете, че парламента има едно единствено седалище. Затова трябва нещата да бъдат написани така, както те са записани и в основополагащите договори. Освен това, в параграф 3, който се нарича историческо развитие, има известни пропуски по отношение на решението в Единбург. Може би трябва да се уточни, че там се реши само, се препотвърди факта, че седалището на парламента е в Страсбург разпределението на седалищата, примерно на ЕЦБ и така нататък, това бяха въпроси, свързани е, също с е, седалището на парламента и е, мисля, че в упоменаването на историческото развитие също трябва да се отбележи и този момент. Освен това, през април 1991 е, година имаше, е, беше гласувано на това решение от Единбург и след това бе е, е, гласувано компромис, компромисът Петърс, който е, всъщност препотвърди определянето на седалището на парламента в Страсбург. Затова и е, искам в този момент, е, ние сме в Комисията по конституционални въпроси и говорим за доклад по собствена инициатива, за правата на парламента да се самоорганизира и да развива своите права в такъв смисъл, включително и правото да решава заседалището си, искам да кажа, че е, е, поставям под съмнение като цяло е, параграф 5, защото не смятам, че това е от мандата на нашата комисия. Там се говори за финансово, екологично, организационно и логистично въздействие на, сега, на текущите договорености. Ние не се занимаваме с тази тематика и те са абсолютно извън а, проблематиката, която се обсъжда в нашата комисия и не смятам, че ние трябва да влизаме в а, дебат а, по тези теми. За, особено когато се говори, че работим за подобряване на организацията на работата на а, парламента. Тук е, се дават цифри, които аз оспорвам. Говори се за транспорт е, и така нататък, е, таксита, самолетите нататък. Не смятам, че пети параграф има място изобщо в дори в работния документ да не говориме за доклада в последствие. В края на краищата нещата в момента започват да излизат от нашите правомощия. Да не говорим, че Оспорвам някои твърдения и е, цифрите, които се представят от двамата са докладчици в работния документ. Те са взети е, изцяло от е, пропагандния дума, документ на тези, които настояват за един, едно седалище на парламента и то да е Брюксел, така че тези цифри абсолютно могат да бъдат е, оспорвани, те са остарели и в никакъв случай не са предоставени от е, е, парламента, комисията по бюджетен контрол при освобождаването от отговорност предостави данни на генералния секретар, които в никакъв случай не отговарят на дадените примерно разходите, официалните разходи от Генералния секретариат за трите сеталища е 51 милиона евро. Напълно различно от това, което вие цитирате тук. Освен това, въглеродният отпечатък, съответните цифри е, се различават много от цитираните 4000 тони, да съвсем различно от това, което вие цитирате. В пети параграф има и други формулировки, които просто са опит да се подхожда доста дискриминиращо и да се правят едни да се дават едни закръглени стойности, които в никакъв случай не са верни. Не смятам, че трябва да влизаме в такива съображения, да а, си служим с цифри, които са твърде успорими, изключително успорими, и да привеждаме аргументи, които съвсем не е ясно дали са достатъчно подкрепени. Вчера чухме много интересни, много така хвърлящи светлина върху въпроса неща от експертите. И освен това искам да подчертая, че съдът също на два пъти е потвърдил съвсем ясно и ясно е казал, че няма ограничения в пълномощията на парламента по отношение на правото си да се самоорганизира и да определя начина си на работа. В края на кращата обаче седалището се фиксира от основополагащите договори. И това не ограничава правомощията на парламента. Вчера в такъв смисъл се изказаха и експертите, т.е. че въпроса за седалището на парламента, ние за това говорим в момента, не за седалището на другите институции, че този въпрос се решава с сътрудничеството на европейските институции и страните членки е, включително и на гражданите, което дава именно двойна легитимност на европейската демокрация. Мисля, че в този момент е важно да поставим нещата на точните им места и да излезем с един а, е, документ, който да е по-достоверен и да се въздържа от употребата на твърдение и цифри, които са, а, е, подлежат на оспорване в, освен това, има в нашата работа, в нашия мандат влизат само конституционни въпроси. Пет души искат още да се изкажат, освен докладчика. Давам по три минути на всеки, за да има равнопоставеност и пет минути за господин Хефнер. Господин Друсъс, докладчик в сянка, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се вместя в трите минути. Позволете ми да благодаря на съдокладчиците за работния документ, който беше е предоставен на нашето внимание за духа на откритост и те се опитват да въведат този дух всички ние знаем, че това е много деликатен въпрос. Мисля, че нашата цел трябва да се опитаме да намерим максимално широк консенсус чрез, сред колегите, сред политическите групи. Ние чухме и вчера по време на изслушването че това е политически въпрос, чисто политически въпрос, чисто политическо решение и сега да видим какво можем да направим. Позволете ми да кажа първо, че бих могъл да подкрепя подхода избран от докладчиците, а именно да се разгледат нещата от друга гледна точка, а именно да имаме ние правото като парламент да решаваме въпросите на вътрешната организация. По въпроса за седалището мога да приема това, което се реши, но трябва да се отчитат някои аспекти. Е, изхода, резултата няма да бъде различен, независимо от това дали ще изберем този подход или е, е, класическия подход, да решим дали да бъде Брюксел или Страсбург. Необходимо е да се промени договора и да се въведат и някои други а, въпроси. Има и правния въпрос, който беше споменат от господин Галтиери, но трябва да имаме пояснения по този въпрос. Може ли Европейски парламент наистина да вземе сам решение дали трябва да направим ние това, дали това е, е конституционен въпрос. Вчерашното изслушване, поне за мен, беше неокончателно. А, помолени бяха са докладчиците да разгледат този въпрос малко по-задълбочено и да предоставят пояснения. По самия работен документ ще ми позволите, госпожо е, заместник-председател, да имам различно становище от вашето. Аз съм удовлетворен, много удовлетворен от подхода и от начина по който доклада или проекто, работния документ е структуриран и също така смятам, че са необходими и подробности. Числата са необходими, тъй като това е много спорен въпрос и мисля, че доводите са много важни. Важно е също така европейския гражданин да получи валидна информация и нашия доклад тук от Конституцията Конституционната комисия на Европейския парламент може да допренесе до това. Естествено, може би сте прави да успорвате някои числа, аз не съм специалист. Това е призив към съдокладчиците да ни предоставят валидна информация и начин да се проверят числата, които са включени. Но лично аз съм много силно за подхода прието от докладчиците и за мен тези числа и тяхното присъствие в доклада са много полезни. И два по-маловажни въпроса във връзка с доклада. Първо, доклада е доклад относно седалищата на институциите на Европейския съюз, а тук в доклада се говори само за седалището на Европейския парламент. Разбирам логиката, но бих предложил да приведем в съответствие и заглавието на текста. За мен има ясно противоречие в заглавието. Говорим за седалищата на институциите на Европейския съюз, а говорим само за парламента. И последно нещо, с което ще приключа, необходимо е също така пояснение, тъй като работният документ споменава за процедура за ревизиране, говори за промяна на разпоредбите по член 48 и в раздел 6 вие всъщност говорите за една горе-долу упростена процедура и го давате два примера. Европейския механизъм за стабилност и Европейския фискален пакт, но той няма, това няма нищо общо с промяната на договора. Това също така трябва да се промени, тъй като нашата цел трябва да бъде текстът да бъде много точен и много прецизен. И съвсем последното, благодаря, че ми напомняте. Съвсем последно нещо, което мисля, че ще бъде полезно да се включи в доклада е въпроса за предложенията или мисли за альтернативното използване на седалището ни в Страсбург. Много идеи бяха подхвърлени, например, съвета на Европейския съюз да се провежда в Страсбург, Комитета на регионите. Ще бъде много важно да се помисли каква може да бъде альтернативната употреба на Страсбург. Благодаря за пасиянието. Вие като докладчик в Сянка получихте малко повече време, но е добре да сега, заместник председателя Виланд е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Доколкото разбирам, Разбирам мотивите, ясно обаче, че някои от е, участващите, от факторите а, не са коректно споменати, например Франция и числата а, хората съсредоточават вниманието си върху разходите, но ако, ако отидваме в Страсбург, защо да не заседаваме 5 дена вместо 4? Също така трябва да се отговори на тези въпроси. На последното обсъждане на следващото обсъждане аз съвсем определено ще следя много точно какво казват приятелите на парламента и враговете на парламента за седалището на, на парламента. Онези, които са за самоорганизацията във връзка с седалището, не често са за а, даването на парламента а, на каквито и да било, даването на каквито и да било прави, права на парламента. Подкрепям Страсбург и а, казвам, че ако искаме да получим правото на самоорганизация, аз съм готов да одобря това, но мисля, че пленарната зала трябва да гласува за. Всичко обаче е свързано с въпрос за статута, с имунитета и трябва да стане съвсем ясно. Това са неща, по които парламента взема решения сам. Други въпроси са обект на съвместно вземане на решения и съвета не може да се крие зад идеята на единство. Мисля, че е твърде едностранчиво да разглеждаме само въпроса на седалището. Трябва да подходим по-общо. Ако съсредоточаваме вниманието си само върху това да се отървем от Страсбург, вие няма да получите подкрепата ми по никакъв начин. Искам да помоля колегите да предприемат по-холистичен подход. Освен това, може да спести много време, ако Андрю Дав, е, имате думата. Съгласен съм, че трябва да се опитаме да разберем и да оценим сложността и деликатността на този въпрос и съм съгласен с Констанс Легрип, че някои от твърденията в този работен документ са твърде упростени, недостатъчно доказани и а, е необходимо да получим от бюрото точни числа, за относителните разходи. Изненадан съм, че в раздел 6 а, се говори, че че промяната на договора може да бъде една несложна и бърза процедура. Мой опит говори нещо друго. Мисля, че ние като парламентарна комисия трябва да настоим да се разгледа този въпрос по-задълбачено, особено във връзка с баланса между институциите и принципа на равенството, равнопоставеността на държавите. Такава ни е работата, когато се подготвяме за една неопростена процедура по въпроса, а по-скоро за един комплексен пакет предложения, които ще информират парламентарните делегации в следващия конвент, който мисля, че ще започне да работи през пролета на 2015 година. Това са нещата, които следва да подготвяме. И това означава да се разгледат не само въпроса за парламента в Страсбург, но и мястото на т.е. седалищата на другите институции на Европейския съюз, включително и може би ревизиране на процедурата за вземане на решение, с което да се определи мястото на седалището на парламента. Тъй като тук говорим за нещо каталог, което изготвяме, трябва да въведем определени приоритети в дневния ред на парламента. По някои въпроси а, за някои въпроси седалището на парламент е изключително важно, за други не толкова. Аз съм сигурен, че можем да решим тези въпроси. В доклада, който очакваме да бъде е, представен следващия път. Благодаря господин Дав, господин Бронс и след това ще приключим. Да, аз, щом има Европейски парламент, ни, не може да вземем решение, просто за да съкратим някакви разходи. Освен това, аз, аз смятам, че ако има едно седалище, трябва да е е, Брюксел, е, първо защото е по-близко за повечето депутати, както и за другия законодателен орган, предвид на съвместно вземане на решение, но не смятам, че е, трябва да се решава къде а, ние да заседаваме, защото, както каза господин Галтиер, това е конституционен въпрос в а, унитарните държави. Той смята, че това трябва да е въпрос, който да се уреждат конституционните договори на Съюза. Това, че аз не съм съгласен с даден договор, не означава, че той трябва да се нарушава. Освен това, не смятам, че седалищата на парламента трябва да се третират като каравани, които могат да се закачат за колата и да се влачат където ни прецени, защото според нас а, трябва да се вземат предвид всички съображения. Те имат различни политически съображения. Все пак поради структурни проблеми в Страсбург бе решено временно да работи парламента в Брюксел. Това стана прецедент. Още не съм получил отговор. А, но зададах въпроса каква е процедурата, която бе е, ползвана за легализирането на въпросното решение от 2008 година. Благодаря. Благодаря ви. Последният е, сега ще бъде Герант Хофнер, който ще помоля да се изкаже, тъй като той не говори в началото. Благодаря ви. Мисля, че този дебат е много плодотворен. Също така много полезно бе изслушването вчера. Според мен чухме най-различни възгледи от специалистите и от участниците в нашата комисия само за два часа а, имаше толкова много изказвания. 13 депутати от нашата комисия се изказаха. Затова мисля, че успеха бе не бивал. Надявам се да продължим да работим все така. А, сега до коментарите, госпожа Декрип. И вчера, и днес. А, вие отделихте доста време за да критикувате начина по който въпросът се урежда. Сега обаче няма да делям повече време. Предпочитам да се средочим върху място за седалището. Искаме да решим въпроса така, че да не се предрешава по никакъв начин въпроса за седалището. Работим с много хора и не става въпрос дали сме за или против Страсбург, а за това да започнем една процедура, която да дава правомощията на парламента да решава този въпрос самостоятелно и да го решава и в бъдеще. Е, господин Труце, господин Дав и други колеги се изказах, аз отчитам това. Четохме и в работния документ какво пише за процедурата. Ние не сме изчистили нещата в конкретен план, така както бихме искали да бъдат и в доклада. Но мисля, че тук има едно недоразумение относно процедурата. Нашата цел не е тя да се упрости и ускори. Процедурата е, преди всичко следва да бъде част от един по-голям пакет от е, мерки, които променят сега уреденото в договорите. Това, което работи парламента, това ясно трябва да се заяви, е именно да е, разработва един пакет от мерки. Това е една тема, която ще трябва да се разгледа при следващия конвент като част от този процес и в работата на следващия мандат на този парламент. Това е тема, която трябва да се разглежда от всички институции. Сега, ако фиксираме твърдо нещо в документ на Европейския парламент, който после да стане основа за обсъждане, то тогава ние трябва да се оточим върху положението от гледна точка на парламента и да, е, в нашия документ е, да оставим е, също място за такива дискусии с други институции. Това е, по отношение на правния подход. Сега за данните. аз не искам да започваме спор ние се постарахме да ползваме всички налични източници и се удивих. Няма а, конкретни данни на самия парламент относно тези разходи. Би трябвало някакси да може да се изчислят по, на базата на декларираните разходи на депутатите и на администрацията за пътните не искам сега да спорим по тези данни. Това е работен документ. Работният документ се излага доводите, които а, участват в дебата. Това, което ние е, преценяваме, не са конкретните данни, а правното решение на даден проблем изненадаме и друг тип коментари. Вие също така ни обвинявате в дискриминация, казвате, че това е доста нееднозначен а, текст, че почваме да говорим какъв цвят са такситата и така нататък. Това не е начин да работим в тази комисия. Казвам го при пълното си уважение. И все пак, според мен, окончателното решение е, е доста открито. Въпросът е дали парламентът сам ще решава този въпрос или ще има някаква процедура, при която парламентът ще решава по този въпрос съвместно с съвета. Ето това е въпросът. Ние искаме парламентът да заяви, ние, парламента, искаме да вземем това решение, но точно как трябва да уточним, да работим а, тук в тази комисия а, конкретиката. И накрая. Искам през цялото време този въпрос да се разглежда а, от правна и конституционално правна гледна точка, а не да се претеглят последиците за или против. Така, а, от евентуалното му решаване. Така би трябвало е, защото не става въпрос дали сме за или против даден град или държава. Благодаря. Благодаря ви. Както казах, вчера имахме изключително ценна а, дискусия. Помолих секретариатът а, ни предостави документите в писмен вид на четирмата колеги, защото мисля, че това ще е полезно за двамата докладчици и за всички нас, които следим развитието на темата. И така, благодаря ви много. приключвам а, с моето председателстване. Е, благодаря ви много, тъй като а, колегата ще ме смени. Bene, grazie. Riassumo la presidenza. Ringrazio la vicepresidenza eh, Благодаря, госпожо Гурмай. И благодаря за ефективността. Ето аз сега започвам отново с председателството. Имаме около 15 минути, за да обсъдим въпроса за статута и финансирането на европейските политически партии и фундации. Общо взето става дума за информация за това, което се случи в триалога, защото след промяната на правило 70 и доклада Гереро, Екипа по преговорите след всеки триалог всъщност докладва на съответната комисия. Госпожа Янако представи доклада на 15 април, след това триалога се състоя на 16, после и през май имаше среща. Основна а, проблем в дебата е кой ще може да регистрира политически партии. Ние считаме, че това трябва да бъдем ние, парламента. Ние да се занимаваме с регистрацията на политическите партии. Е, del partito politico registrato. In eh, questi triloghi noi abbiamo... И да им даваме по този начин политическа идентичност. Заедно с комисията ние подкрепяме е, идеята за автоматично регистриране. Регистриране. Sulle opinioni delle varie formazioni politiche che in base al principio di libertà, di associazione e di formazioni politiche in, eh, linea di massima e in linea di principio devono essere ritenuti libero. Тук става дума за принципите за свободно изявление, за свободно, свобода на сдружаването и е, за това е, регистрацията според нас трябва да остане в е, ръцете на парламента, но трябва да бъде тази роля максимално деполитизирана. евентуално да се направи комитет на мъдреците, примерно. За да може, ако има възражение срещу е, учредяването, регистрирането на определена партия или фундация, те да разглеждат съответните предложения. Но давам сега директно думата на госпожа Янако. Тя е докладчик. Благодаря. Всъщност е, положението е такова, както го описахте. Е, проведоха се разговори между парламента и съвета, техническа среща, между в която участваше и секретарята. Изглежда, независимо от факта, че някои страни и членки все още не са заели ясна позиция по някои от въпросите. Ирландското председателство иска е, въпроса да приключи по време на е, техния мандат. Освен това, нека да подчертая, че всички се обявиха за това, че е на загрежеността на съвета. Тоест, е, регистрирането на партии, според нас, трябва да бъде автоматично, да бъде е, освободено от политическо въздействие. Е, съвета изказа опасения именно в такъв смисъл. Следващата седмица ще има поредната техническа среща. Аз ще поискам да се срещнем с докладчиците в сянка и координаторите, за да можем така да отчетем всичко, което се случи от началото на процеса. И както казахте, господин председател, има много надежда в всичко. Следващия триалог ще се състои по време на сесия, на седмицата заседание в Страсбург. Разбира се, целта е да се спазват основно полагащите принципи на Европейският съюз. Мисля, че там нямаме проблеми и не, неофициално ще решиме този въпрос, вероятно ще има някакъв вид формуляр за заявление и ще има някакъв орган в парламента, който да отговаря, ще има и формулирани политически критерии. Ние не искаме допълнителни средства за партиите, нямаме намерение да започваме да разходваме пари за създаване на нови органи или организации в съвета се повдигна идеята да се създава агенция, но ние, нека да кажа съвсем ясно, ние имаме за цел да се създаде чисто административен независим орган за автоматично регистриране на партиите. И последното нещо, което искаме, е да се създава нов орган, нови разходи и нови плащания. Така че следващата седмица, както казах, ще има техническа среща, ще има и среща на докладчиците в Сянка. И ще се съберем, за да обсъдим докъде се е стигнало и да видим какво ще представим на триалога в Страсбург. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Гормай. Уважаеми колеги, е, знаехме, че тези преговори няма да бъдат лесни и първото заседание потвърди това. Все пак е, направихме, постигнахме известен напредък, е, доказахме, че можем да променим в известна степен първоначалната си позиция. Следователно очаквам сходен жест от съвета и именно това послание искам да отправя към тях. Сега за позитивните аспекти на техническата среща вчера. Най-сетне имаме конкретни предложения на масата и трябва да се срещнем, да обсъдим с преговарящите, да изпратим нашата връзка тъй като а, ирландците искат да се проведе последното е, заседание в, по време на тяхното председателство. Това означава Страсбург през юни. Комисията очерта на базата на резултатите от е, е заседанието е, и това всичко е, дава по-голям смисъл на решенията на съвета. В Европейския парламент се смята, че би било а, за предпочитане да не се ангажираме автоматично. Трябва да сме внимателни и да не създаваме твърде трудоемки и тромави процедури. Мисля, че документа на комисията съдържа достатъчно гаранции, че парламента може да изпълнява ролята си. Трябва също така да помним, че Европейския парламент има демократична легитимност, която а, няма друга европейска институция. И предполагам, че съвета най-сетне ще се съгласи да ам, премине към а, нови компромиси. А, съжалявам обаче, че това не се наблюдава. А, държави членки са против участието на европейски политически партии партии в национални референдуми, дори по въпроси свързани с Европейския съюз. Аз много се надявам, че ще бъде одобрено това и благодаря много на, за сътрудничеството. Благодаря, госпожо Гомай. Господин Даф има думата. Господин председател, мисля, че беше постигнат известен напредък, известно движение, особено от гледна а, точка на съвета и на парламента. Това, което е по-озадачаващо е, че комисията не изглежда готова да бъде м- да, да, да помогне в случая. Аз също очаквам а, обяснение за правния статут на европейските политически партии и на общностното право и а, как по този начин а, ще се допринесе за действието на политическа партия в кампаниите за Европарламент, за евроизборите и какъв каква, какво предимство ще получат европейските политически партии за себе си ако се допълни националния им правен статут по бългийското законодателство с европейски правен статут. Може би има отговор на тези въпроси, но все още не сме получили този отговор от комисията. Аз мисля, че е необходимо да посочим какво се прави по прецизна, прецизното естество на този комитет от мъдреци кой го назначава, какви са правомощията му, какъв е мандата, какви са работните му методи. Аз мисля, че в, а, до този момент на триалозите, на които съм присъствал, се говори разнопосочно и няма обща основа, която да допринесе за изграждането на силен политически консенсус по тези много деликатни въпроси. И на трето място трябва да решим дали съветът като с законодател ще участва в решенията за забрана на политическите партии. Е, Европа Ирландското председателство смята, че това трябва да бъде така поради общата насока на конституционалното развитие на Европейския съюз, което което създава равнопоставеност, но логиката вероятно ще натежи на страната на позицията на ирландското председателство. Бих желал обаче да чуя каква е реакцията на докладчика по този въпрос, особено и на последно място остава нерешение въпроса за референдумите. Ясно е, че все още съществува силно противопоставяне на това европейските партии да играят сериозна роля по референдуми по европейски въпроси. Аз мисля, че ще постигнем съгласие тук, че този въпрос е важен, трябва да постигнем развитие и в нашата делегация за триалога трябва да решим до каква степен сме готови да настояваме с, за това конкретно изискване. Благодаря. Господин Бронс има думата. Благодаря. Нашия председател каза, че трябва да деполитизираме системата за регистрация. Но ако критериите и по-специално за тълкуването на определени свободи и ценности се интерпретират, то тогава регистрацията ще стане обект на решаване на основата на субективни критерии. Всъщност повечето авторитарни системи не нарушават собствените си правила, като създават неудобства за своите опоненти само в рамките на въпросите правила. Тази сутрин, господин председател, се надявам, че правилно съм разбрал нещата. Ако не, вие ще ме поправите. Та, вече прозвучаха две предложения за дерегистрация които не могат да се разглеждат от нашата комисия, тъй като не са посочени основанията. Ако е така, това не предвещава нищо добро за бъдещето на деполитизация на решенията, ако хората отправят искания без основание. Надявам се, че правилно все пак съм ви разбрал по този въпрос. Господин Хефнер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да подхвърля една идея. Що се отнася до екипа за преговори, в момента текат разговори и се надявам, че другата страна, а именно съвета, също подготвя някакъв текст. Знам, че машината там в съвета се задейства доста бавно, но все пак тръгна. Има някои затруднения предвид на сега действащите правила. В началото председателя отчерта същината на този тип затруднения и аз не бих желал сега да повтарям всичко това. Според мен е важно да ползваме натрупания опит, за да може в процеса на преговорите да се очертаят решения предвид на бъдещето а, важно е, от решаващо значение е да мислим за бъдещето. И в хода на тази формализирана процедура не трябва да се допускат а, по, а, политизация. Нещата трябва да са изчистени, ясни и е правно а, безукорни. Аз мисля, че трябва да вземем още предпазни мерки, защото не сме гарантирали в достатъчна степен. А, такава е една а, безукорна процедура. В а, парламента разглеждаме въпроса за това кой какво върши и как. Включително и високо уважавани лица трябва обаче да повторим процеса, може би, за да сме сигурни, че лицата, които участват в преговорите, знаят на какво сме си говорили на предните две заседания на координаторите. Благодаря. Председателя. Броих трима желаящи думата. В края на заседанието на триалога аз се опитах просто да има възможност да се, предвид, да се постигне напредък. Подкрепих госпожа Янако, тя предложи доклад, той е одобрен в комисията и ние се опираме на него. Аз се опитах да обясня каква е позицията ни на, относно Европейския парламент. Тоест, ние трябва да ръководим цялата процедура. И смятам, че регистрация на, политическата партия, на една политическа партия трябва да се разглежда като законодателен акт. Е, е, това трябва да става автоматично. И ние трябва да предложим, ако не е автоматичен механизъм, то поне почти автоматизиран процес, така че учреден от парламента орган да може да проверява данни, които наистина могат да бъдат проверявани. Примерно представителство, представителство на местни органи, регистрирани ли са като на определен, на определен адрес, като с адреса седалище и така нататък. Това са факти, които могат да се проверят и служителите от администрацията биха могли да ги проверяват и след това това да се обяви в комисията. И ако имаме политическа група или депутат, който постави е, такъв въпрос, бихме могли да се задействаме, да се седира, сезираме и детайлите могат да се изчистят по-нататък евентуално бихме могли да го правим това разглеждане в е, комисията, да видим дали е, кандидатите зачитат е, и уважават европейските ценности но становището би трябвало да бъде само с консултативен характер. Това са все още не намерили отговор на въпроси и струва ми се, че ако като парламент ние сме единни, имаме подкрепата на Европейската, парлам... на Европейската комисия, може да надделеем над определени виждания на съвета ние трябва да кажем, че ние ще е, отчитаме е, нещата ясно и това ще го правим по време на трилога. И сега минаваме към следващата точка в дневния ред, а именно межденият е, доклад за спазването на Лисабонския договор. Аз съм съдокладчик. Съвсем накратко. Знаете, че в началото на мандата на парламента е започна работа по един доклад относно изпълнението на Стокхолмската програма преди влизането още в сила на Лисабонския договор. Бе прият в тази комисия доклад който разглеждаше изпълнението на Стокхолмската програма. За пръв път се активира точка 51 от правилника. Имаше широко съдействие между комисиите АВКО, Либе и Юри, като Идеята тук е да се види какво става по отношение на прилагането, за да можем да дадем някои ориентири на следващи мандати на парламента и ако нещата не са свършени, да видим какво не е свършено и защо. Миналата седмица в Страсбург внесохме запитване към съвета и Европейската комисия, в частност относно това прилагане. В отговор чухме, че много неща са свършени, и някои не са. Чухме законодателните актове, които вече са приети, какво се прави. Имаше също списък на неща, които не са свършени до край и какво се прави. И сега аз какво бих казал като реакция. Имаме работни документи от Комисията по гражданските а, свободи и от правната комисия. Това са неща, които обикновено трябва да бъдат свършени, но не са. Тук-таме има и критика към Европейската комисия за това, че не са внесени предложения, но и критика към самите нас, Европейския парламент, за това, че не сме действали особено бързо по направени от Европейската комисия законодателни предложения. Както знаете, Стокхолмската програма включва въпроси, отнасящи се до пространството на, на свобода, сигурността и а, на а, справедливост. А, а, това е един от стълбовете, по които ние сме а, с законодател. И така има два ясни списъка, неща, които са свършени и какво още остава да се работи. Проблемът и аз бих се радвал да ми консултирате, да ме посъветвате, е дали ние да излезем с отделен документ. Няма да е особено приятно, ако ние трябва да спазваме е, крайните срокове, трябва на следващото заседание да го гласуваме, но все пак имаме работен документ, който трябва да се преведе на различни езици и това съвсем не е, е става бързо и лесно. Аз бих казал да разгледаме другите два документа и да направим едно заседание с трите парламентарни комисии и да видим оттам нататък как ще процедираме. Но очевидно бих искал да ме посъветвате какво мога да направя, когато става въпрос за изготвяне на проект за доклад с двамата са докладчици в правната комисия каза, това сме направили в областта на търговско право, е това остава. За визите сме направили това и това. За а, защита на границите. И изградихме Frontex, но това не е достатъчно. Няма достатъчно подкрепа. Е такъв род неща. Смятам обаче, че ние е, трябва да дадем насоченост на всичко това от наша гледна точка. Има неща, които попадат в обхвата на Холмската програма, но не са в правомощ на другите две парламентарни комисии, като например Конвенцията за основните права и свободи, Шенгенската също тема, както и гражданските инициативи. За тази сутрин говорихме също. Отдавна работим по темата за многостепенната система на управление, за супра и националните системи. И така, какво трябва да направим ние с моите съдокладчици? Аз мятам, че трябва да вземем и, институционалната система а, и какво става а, с нея в контекста на Европейския съюз. Трябва да разгледаме, например, а, отделните моменти от Стокхолмската програма, които вече са намерили своето осъществяване и кои не са. Трябва да видим каква е, е, какво законодателство е било използвано за тази цел. Дали законодателството породено влизането в сила на Лисабонския договор е, се оказва успешно и не и как допринася за реализацията на Стокхолмската програма имаме и тези допълнителни преговори след първо четене, които целят опростяване на процеса. Но, както казах, искам да разбера какво мислите вие. Първо, смис Дейн има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик Сянка от името на парламентарната група на АОДЕ ще се спра на въпроса в процедурен характер, който ви поставих на второ място. Наистина срамота да трябва да работим при такива кратки срокове, защото ние правим междинен преглед, но вече не сме в средата на периода. Защото на, крак, на практика ние е, правим едно една разносметка към края на мандата на този парламент. Така че трябва да излезем на практика с едно окончателно становище, защото едва ли а, има голяма вероятност а, да се а, доработват а, други а, решения а, като част а, от нашата дейност. А според мен Стокхолмската програма е прията а, на бързи обороти и колегите по време на унгарското председателство някак е, много настояваха бързо да се гласува това и всичко стана много-много бързо. Аз смятам, че гражданите заслужават да знаят какво всъщност стана. В каква степен тази програма е осъществена. Колко добре според мен необходим е, е статистически анализ. А на мен не ме интересува дали 50 или 51% сме реализирали, а конкретно какво е постигнато. Тоест една качествена оценка. Това е едно пътешествие, приключение, в което участват три полити парламентарни комисии с силен политически контекст. Т.е. трябва да видим политически какви са задачите и какво сме направили. Аз лично нямам представа. Тук имам един списък, 150 точки или нещо такова, и нямам представа какво всъщност сме постигнали. И какво не. И аз исках да попитам защо трябва да вършим всичко това в такава бързина. Ако ще трябва да работим сериозно, ще трябва да го изработим както трябва. От гледна точка на Авко, аз бих казал, че е необходимо да видим дерогациите, които се дават, т.е. които се дават на щатите, и на Ирландия, в, извинете, не на щатите на Обединеното кралство и на Ирландия от определени случаи, дали не осложняват законодателния процес и качеството на е, европейското законодателство. Особено когато става дума за е, крайни срокове, за това дали Обединеното кралство ще е, избере да не се е, присъединява или да, не, да излезе от целият целия режим на пост-лисабонското законодателство – това е конституционален въпрос, който нашата комисия трябва да обсъди. И след това, ако е необходимо, трябва да извадим съответните заключения от е, опита ни с е, режима по Лисабонския договор и да задълбочим малко повече разсъжденията си е, в е, посока какво е, бихме търсили при едно евентуално преразглеждане на основополагащите договори. Тоест да има последователност с нещата, които правим в други доклади към края на мандата ни и да изготвим своего рода списък, каталог за следващата парламентарна делегация на конвента. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. Остава още една точка. Мога да кажа, че Комисията по граждански свободи всъщност стоят зад доклада и те са тези, които бързат. Аз лично бих искал да имаме повече време. И доклада да бъде предходван от една дискусия. Ние зададохме устен въпрос е, по тази тема. Колегите е, тук се изказаха и дадоха много ценни мненията. Мнения, извинете, господин Дав също е, постави важни въпроси. Проблема с времето е, че е, Либе удължава графика. Те искат да приключим 28 седмица, т.е. 10 юли. Изменения могат да бъдат подавани до тогава, но ще бъдат обсъдени чак през септември и ще влезе документа на, в пленарна зала октомври или ноември. Това е споразумението ни с другите комисии. Е, можем да опитаме да отлагаме, но мисля, че няма да е много е, вероятно да успеем. Имайки предвид е, изказванията на колегите, ще се опитаме. И е, също на следващото заседание ще видим дали ще има някакви допълнителни е, предложения за доклада през юли и вече ще мислиме как да продължаваме. Сега стигаме до 14-та точка, последната точка от дневния ред. Правилата за гласуване и е, процедурата по съгласие. Сега давам думата на господин Църковски, докладчик. Благодаря. Seems that this report will be pretty straightforward. След като обсъдихме въпроса с съдалищата на институциите, мисля, че моят доклад е много лесен. А, други комисии ни обърнаха внимание по, на правил 19, особено когато става дума за смесени споразумения и ние взехме решение да разгледаме този въпрос с отделен доклад. Тъй като тук сега дума за изменение на член 81 от правилника. Ние обсъждахме много нееднократно въпроса с процедурата по съгласие. Тя се тълкува различно в различните комисии, когато става дума за препоръки, за изменения, за резолюция, за временни доклади, е, за междинни доклади, особено когато става дума за гласуване. И е, по тази причина се създават много проблеми и липса на последователност е, при използването на процедурата подаване на съгласие. И за мен основният проблем е, беше да обобщя, да, да потърся е, съгласуваност, но да потърся и равновесие между духа на договора и е, необходимостта на парламента. Когато е, процедурата по подаване на съгласие е, беше внесена в договорите, тя беше предвидена само за отговор да и не, но вие знаете, че в момента много често ние работиме по е, процедура на съвместно вземане на решение и преговори. И знаете, че когато се търси подсилване на мандата на парламента, се налага на момента да се обърнем и към съда. Много често се налага, когато гласуваме, да даваме и условия е, при даването на глас, да или не. Процедурата сама по себе си трябва да бъде проста, не трябва да... Трябва в резолюцията може да има препратки, но не преамбюл и трябва да има препоръки за евентуално изменяне на препоръките на докладчика когато се обяснява позицията на парламента, трябва да има възможност да бъде направено това, но не в законодателна резолюция, която да се прилага към решението. Имахме известни проблеми с забавянето на сроковете за даване на съгласие и затова казвам, че съответната комисия, която трябва да даде съгласие, трябва да го даде без забавяне и ако има такова, то трябва да бъде обърнат, е, поставено пред председателския съвет. Второ, проблема с препоръката сама по себе си и гласуването. Имаше голямо объркване в, при пленарното гласуване, защото не е ясно препоръката ли гласуваме по процедурата подаване на съгласие, какво се случва ако препоръката е отрицателна и водът е отрицателен, тогава решението положително ли е, особено, примерно, въпроса с акта. Затова нещата трябва да са напълни ясни. Е, препоръката е едно, а гласуването е само за даване на съгласие с да или не. Така ще се избегне объркването. Значи едно гласуване по даване на съгласие, т.е. дали комисията, която отговаря, одобрява или отхвърля факта. И ако не се постига съгласие, тогава съответният препоръка не се одобрява. Мисля, че по този начин ще получим яснота. Препоръката е това, което е. Тя не е обвързваща. Това е предложение от комисията. И когато гласуваме, ние гласуваме за да дадем съгласие с да или не. По този начин се избягва объркването. И последно, доклада ми се съдържа въпроса за междинния доклад и дебата с докладчиците в Сянка, с Инта, с Комисията по бюджети. Има моменти, когато междинните доклади са много важни. Те са излизат с цел да се обозначи ясно нашата позиция. Затова и даваме възможност да има такъв вариант. И ако искаме изясняване на нашето предложение, смятам, че трябва да имаме възможност да използваме тази процедура по еднакъв начин във всички комисии, за да не се получава объркване. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличната им сътрудничество. И сега очаквам вашите коментари. Гладкери. Господин Гуалтиери има думата. Поздравление за оратора за, за, на докладчика за отличния доклад. Искам да кажа, че той представя рационално, логично решение. Имам едно съмнение, което е малко повече съмнение, отколкото предложение за изменение. Дали с това решение ние ще бъдем в състояние да отговорим и да съчетаем работата на комисията с работата на пленарната зала, защото ако гласуването в пленарната зала се проведе без де-факто да се взема да се вземе предвид работата на комисията, то няма да е доклад по а, а, няма да гласуване по доклада на комисията, ще е друго гласуване. Следователно, това не означава, че не ще стане да. В този случай ще трябва да се проведе второ гласуване, за да се получи да, тъй като мнозинството ще бъде различно. Това не променя казаното от вас. Може би провеждането на втори вод е разликата. Това, което искам да кажа, защо да не внесем текста директно в пленарната сала, тъй като става дума само за препоръка, а не за доклад на комисията. Трябва обаче да призная, че не съм сигурен, просто определено съмнение давам възможност, давам предпочитание за възможността да се внесе а, решението за или не може да решението за да или не може да внесе известно объркване и без а, това да се отрази на самото гласуване. Всъщност мисля, че това решение ще бъде използвано повече, отколкото би могло да бъде използвано от комисията, но не можем да го направим задължително. А, мисля, че формулировката е добра. Имам само известни съмнения и ще се радвам да чуя какво мислите вие за тях. Благодаря, господин Дафи има думата. Мисля, че в точка 2 на предложения, а, алинея 2 на предложения член и едно трябва да а, кажем, че независимо от това какъв ще бъде изхода от гласуването по политическата резолюция, то няма да повлияе на решението, което ще трябва да вземе парламента по въпроса за одобрението или съгласието. Мисля, че това е необходимо да бъде пояснено. В алинея трета, председателския съвет се заема с въпроса в отсъствието на препоръка от страна на парламентарната комисия и поставя и внася въпроса в пленарната зала. Но но председателския съвет поема ли правомощията на комисията и прави ли свои собствени препоръки? Това не е ясно от формулировката, предложена тук, а именно каква в каква форма ще бъде внесено решението в пленарната зала? Дали Става дума за положително одобрение или а, неутрален подход към пленарната зала. Мисля, че и по това трябва да има яснота. Но аз ще разгледам по-задълбочено предложението. Ще можем ли да обсъдим това преди да още веднъж, преди да гласуваме? Ще се занимаваме ли с този въпрос в комисията? Всъщност въпросът ми е по-скоро към докладчика, какво мисли той по въпроса. Не виждам други желаящи за изказване. Добре да дам думата на докладчика. Ще започна отзад напред. А, аз мисля, че това, което можем да направим, да седнем, да се съберем а, заедно с докладчиците в сянка и да уточним нещата. Може би това ще бъде по-ефективно и да обмислим нещата. Първоначалната ми реакция е, че тогава, когато говорим за това, което казваше Роберто, винаги има огромно объркване дали гласуваме по препоръката. Да а, какво става, ако има несъгласие или да кажем се свали а, и се отхвърли препоръката на базата на доктрина. Има различни комисии, които третират проблема по различен начин. Има известен проблем. Ако имаме политическа препоръка от дадена парламентарна комисия, заедно с необвързваща резолюция, това съвсем ясно ще задвижи процеса. Но в крайна сметка в пленарната зала нещата трябва да бъдат прости. Решение да или не. И в духа на договора трябва да се избягва объркване. Съгласен съм, че е едно ясно радикално решение както каза Андрю, в алинея втора също така може да се пояснят нещата, особено когато говорим за незаконодателна резолюция. Аз си мислих, че нещ... това, което съм предложила, е доста ясно. Когато говорим за председателския съвет, първоначалната ми реакция беше, че председателския съвет не измества е, е, комисията. Можем да обсъдим нещата. Идеята беше да се избегнат забавянията, защото това бяха проблемите при обсъждането на окончателните етапи, а именно проблемите свързани с необоснованите забавяния. В общи линии това е. Нека да обсъдим тези два въпроса с докладчиците в сянка, за да може след това да процедираме по-нататък и да решим проблема с правило 19 по време на заседанието с координаторите, за да може въпроса за одобрението да бъде третиран последователно. Андродав, Дав, съвсем набързо, да, искам да кажа, че оценявам това, но а, искам да кажа, че да не направим така, че без да искаме да отрежем ръцете на комисията. Председателя, смятате ли, че би било добре крайният срок за измененията да бъде 13 юни. Ние ще седнем, ще поясним тези въпроси и ще ви уведомим. Ако сме съгласни, ще кажа, нещата не са толкова противоречиви, за да се налагат други забавения. Оставаме ли при 13 юни и ще решим въпроса през юли и септември. Благодаря. Уважаеми колеги, това е края на дневната работа, на дневния ред. Закривам заседанието на комисията. Приятен обед.